Um, Добър ден на всички. Нека приемем дневния ред за деня. Искам да ви припомня, че заседанието се излъчва. Добре дошли на всички, които ни следят отвън. Документите са на разположение на сайта. Няколко бързи административни съобщения. Тази, този след обед има изслушване, гласуване. Ще се опитаме да спазим предвиденото време и да приключим към 5 часа. 5 без 15, за да има малка почивка преди изслушването. Утре заседанието на координаторите ще започне в 9.30. След това ще има възможност за оценка на комисария и след това отново ще се съберем по отношение на кандидата за комисар госпожа Юрова. Така че би било хубаво да се договорим за делата на координаторите и всички тези заседания ще бъдат проведени в тази зала 6Q2. Можем ли да гласуваме сега за протоколите от предходното заседание? Имаме най-напред презентация за аспекти на защита на потребителите във връзка с финансовите услуги и актуална тема Но 4 и след това дискриминация на цифровия пазар. Искам да поканя господин Патрис Мула от Лондон да ни представи проучването. Има десетина минути. Ако някой желая да вземе думата, моля да даде знак за това и ви благодаря. Благодаря. Ще направя обзор на това проучване. По слайдовете има текстове, но аз ще се спра само на ключовите пунктове. И докато се качва тази информация, ще кажа, че предисторията бе проучване на въпросите, свързани с защитата на потребители в областта на финансовите услуги, от търсене на продукта, закупуване на продукта и съответно пристъпване към ликвидация в някои от случаите. Потребителите се изправят пред множество въпроси на финансовите пазари, като основният въпрос – е свързан с това, че потребителите обикновено не могат да обикновено не закупуват широк диапазон от продукти, така че нямат натрупан опит и са ограничени в избора си. Ще продължа, тъй като слайдовете не могат да бъдат качени. Това, което ще кажа, не е никак абстрактно и е много важно, защото една от темите, Една от темите или една от причините за финансовата криза беше това, че се а, имаше големи измами и а, неправомерни действия, свързани с продажбата на ипотекираните имоти. Така че Основният замисъл бе да се направи преглед на финансовите продукти и услуги, които потенциално могат да навредят на потребителите и на единния пазар или пък са полезни за потребителите и единния пазар. Идеята беше да се пристъпи към някои изводи и препоръки. Това, което се представи в доклада, се основава на допитване до заинтересованите лица, като регулаторните органи, органи за защита на потребителите, кредитни организации. Всички от тях те публикуват доклади по темата. ако се съсредоточим върху финансовите услуги и продуктите, които могат да нанесат вреди на потребителя, трябва да поясним какво имаме предвид. Става дума за продукти или услуги, при които има потенциал за сериозно увреждане на финансовото състояние на потребителя или пък дори да създадат цялостна уязвимост сиреч рискове, които понякога са много високи. Ако това се случи, понякога потребителите не разбират рисковете въобще, плащат се много високи такси, разходите са много високи, и в някои случаи, когато имаме ускъпени кредити, потребителят няма достатъчно информация. и Има конкретни продукти, които по време на проучването установихме като крищи огромни рискове. Това са цяла редица от ипотечни кредити а, и искам да онагледя казаното. Всъщност тук не говорим за продукти с ниска стойност. Нека вземем Унгария за пример в която имаше огромни, в огромен, ипотечни кредити в огромен размер. През 2007 година, година допискането беше, че няма да има обесценяване на, френския, на швейцарския франк, тъй като голяма част от тези кредити бяха в швейцарски франкове. И се предвиждаше едно 33% съотношение, което е около 4% от БВП на Унгария. Или пък много високите такси по тези продукти, които са свързани с пенсионните фондове. Ако някой прави пенсионни вноски 46 години, и е, всъщност 1,5% е таксата му за обслужване, то възвръщаемостта в крайна сметка ще е 30, 33% по-ниска. Тоест, разлика от процент и половина в таксите в крайна сметка възлиза на 33% по-ниска възвръщаемост. В абсолютно изражение това не е много, но може сериозно да повлияе на състоянието на потребителя ако става дума за услуги и стоки, които са вредни за единния пазар, това е втората точка. Обърнахме се с въпрос към потребителите за посочване на такива стоки. Трансгранично много малко се търгува през 2012 година. Евробарометър показва, че само 19%, закупуват такива стоки през граница и само 11% въобще имат намерение да го направят. Така или иначе обаче, дори тези продукти да се продават само на вътрешния пазар, в някои случаи те могат да повлияят на единния пазар да речем, ако отрицателното въздействие е толкова сериозно, че да а, разстрои финансовата стабилност, то тогава голяма група от потребители ще бъдат засегнати, което косвено ще засегне търговията през граница на нефинансовите продукти и стоки. И в крайна сметка, когато са засегнат голям брой потребители на различни етапи, а, то тогава сумарно ще имаме сериозно влияние върху трансграничните потоци на други стоки и услуги. Така че това са стоки и продукти, свързани а, с неясно налагане на такси, а, Финансовите услуги и продукти, които могат да повлият на единния пазар, най-вече това са а, ипотеките. Те имат сериозно влияние върху отделните лица, но тъй като те засягат тези лица в големи мащаби, те засягат и економиката в цялост, и единния пазар, и трансграничната търговия. Проследихме какво се случи в САЩ, но и в други страни, като Испания и Ирландия, например. Също така, обезпечаването а, на застрахователните продукти също може доста сериозно да повлияе на единния пазар. Въпросът е изключително сериозен и по последни разчети 28 милиарда паунда всъщност английски лири са били продадени, т.е. клиента е трябвало да плати такива такси. И тази сума е толкова огромна, че когато трябва да се а, изплатят а, сумите, премиите, много чекове се появяват, които са всеки на стойност 2-3 хиляди лири, тъй като те са се кумулирали през годините. Следователно и този продукт е изключителен, изключително важен, въпреки че сумата месечно е твърде ниска, кумулативно в края на, на срока тя става значителна. Има и други продукти и услуги, които са полезни и имат благотворно влияние върху потребителя. Тук сме обърнали внимание на някои, които бяха посочени от заинтересованите лица, които са съобразени с потребностите на отделния потребител. Те са по-гъвкави, по-упростени и подлежат на определени договорености, така че има някаква гъвкавост по управлението им и също така се определя цената на базата на консолидиране. Имаме кредитиране, пенсионни осигуровки. По-нататъка ще обясня някои от тези продукти, които се предлагат в Германия, които са обезпечени в случай на фалити така че те имат благотворно влияние, положително влияние и влияе добре на, трансграничното, на трансграничния търговски обмен. Много са продуктите, които могат да бъдат полезни за потребителя също и за единния пазар. Това са продуктите, които подпомагат трансграничната търговия, тези, които подпомагат движението на работната ръка, Свидетели сме на това, че понякога такива продукти могат да попречат на движението на работната ръка, но има и такива, които подпомагат различните сделки през граница и позволяват на потребителя да закупува продукти през граница. Стандартизираната информация през системата за стандартна информация за потребителя също се оказва изключително полезна. Сега, какви са нашите ключови изводи? Нека се върнем към едно от последиците на финансовата криза, когато имаме неправилни продажби на ипотечни кредити в Штатите и в другаде, ще видим, че всички финансови продукти, които проучихме чрез анкетите, всъщност ипотечните продукти са унези, които имат най-сериозно влияние поради своите обеми и те засягат не само отделния потребител, но и финансовата стабилност. Не бива и да забравяме, че някои от тези финансови продукти, които са посочени като вредни, могат да бъдат и ползотворни, така че всеки продукт си има предимства и недостатъци. Не можем да зачеркнем един продукт напълно. Финансовата грамотност и потенциал са изключително слаби в Европейския съюз и в Штатите и това е един от ключовите фактори за проблемите и онези, които разработват политиките, трябва да помислят за това. Различни инициативи бяха подети по линия на Европа 2020, но е нужно да бъдат просвещаван потребителя. Има и още нещо. Ако направим преглед на изминалото десетилетие, ще видим, че по време на това десетилетие бяха либерализирани финансовите продукти, станаха по-новаторски, но в същото време, не казвам, че всички потребители не могат да се справят с тази информация, на мнозинството от тях не могат. Така че въпреки че финансовата грамотност е важен въпрос. Тя не е развита в достатъчна степен и затова имаме определени препоръки. Тези препоръки са разделени или поне ние ги групирахме според видовете дейности. На първо място, според нас е важно да се избегне информационната асиметрия между потребителя и доставчиците на услуги. Много от потребителите рядко пристъпват към закупуване на такива стоки и продукти, така че не разполагат с много информация за това кой продава редовно този вид продукт. Затова трябва да има точна, единна, сравнима информация – което е изключително важно и в този смисъл стандартизираната информация за финансовите продукти е много важна. И а, всеки, както виждаме и от други изследвания, а, обхващат огромен брой теми, много от които въобще не са а, ясни на потребителите. На второ място, дори да получите тази стандартизирана информация от системата Секи, тя а, не може да бъде разтълкувана. А, затова е нужно да се представи информация за е, средния потребител, да му се предложат някакви жалони, измерители и също така да се предложи нагледна информация за това какво да се предприема в най-лошия сценарий. В директивата за ипотечните кредити е предвидено нещо а, по линия на тези консултации и предвиждания за това какво ще се случи при най-лошия случай. Така че е необходимо да има и такава нагледна информация и на последно място може да се е, поиска от потребителите да разчитат на услугите на независими консултанти, тъй като потребителите рядко извършват такива сделки. Затова им е необходима консултация от някой, който няма конфликт на интереси и е непредобеден. Имаме и други препоръки които са посветени на това потребителя да бъде въоръжен със средствата да се справя по-добре с финансовата информация. Нужна е финансова грамотност, много неща се предприемат, но още много трябва да бъде направено. Има една особено а, важна а, сфера. Има много кръс... малко кръстосана информация, много малко информация, която да съпоставя положението в различните страни. И следващата стъпка а, трябва да бъде следната. Вече сме спомогнали потребителя да се ориентира и трябва да засилим защитата на потребителя в много посоки. Изпреварващо най-напред. Тоест, трябва да бъдем много по-активни, когато проучваме а, пазара, анонимно, да се, предварително да се проучва а, пазара. В много случаи реакцията на регулаторните органи е последваща. А, така че за да се предотвратят проблемите и да не се натрупват те, трябва да се действа изпреварващо а, с оглед на осигуряване на защита на потребителя. Това може да означава забрана на продажбата на някои продукти, ако регулаторния орган сметне някой продукт за прекалено а, сложен и в а, MIFID 2 това е предвидено тогава, когато продуктите са прекалено осложнени за обикновения потребител и регулатора ще трябва да вземе решение съобразно обстоятелството. Другия важен въпрос е свързан с преценката на регулаторния орган за таксите а, не само за това дали е подходящо да се продава такъв продукт, но също така и таксите и неговата а, цена да не бъде прекомерна и несъразмерна. Например, в областта на пенсионното осигуряване потребителя може да трябва да плаща прекомерно високи такси и най-накрая налагането на санкции. Това са последващите действия. Това трябва да бъде правено а, като възпираща действия. Финансовите институции носят отговорност за продажбите, но и длъжностните лица също трябва да носят отговорност, когато имаме измами и неправомерни продажби. Има и примери, и тук пак ще се позова на Мифит, когато може да навлезе продукта в някои други сектори. На последно място финансовите институции следва да носят отговорност за обещетяване на потребителя, когато имаме вреди. Не е нужно тук да се спори дали да носят отговорност или не. И на последно място имаме още две препоръки. Какво се предприема, когато бъде установен проблем? В много от случаите потребителите нямат достъп до независими ефективни механизми за разрешаване на спорове. Има няколко европейски страни, в които нямаме омбудсман, който да отговаря за финансовите услуги и продукти. Може да не желаете да ме пристъпвате към водене на съдебни дела при възникване на проблем. Затова трябва да се търсят по-достъпни начини за решаване на споровете извън съдебно. И на последно място има някои страни, в които няма възможност за уреждане на въпроса с прекомерната задладя, задлъжнялост или не достатъчно добра уредбата по отношение на фалитите. Би трябвало да има механизъм, който да позволява уреждане на такова положение, за да може потребителя да започне на чисто отново. В Испания, например, не можете да бъдете освободени от задълженията си по ипотечния а, кредит и може да се окажете толкова задлъжняли, а, да загубите дома си, всичките си спестявания, и да няма никаква възможност да можете отново да се изправите на краката си. Това е моето заключение. Ще се радвам, ако имате въпроси. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Първата ви препоръка беше информацията по отношение на финансовите услуги да бъде съпоставима и по-проста. Въпросът ми е, трябва ли да има ново законодателство, за да се постигне тази цел? Или по-скоро е необходимо да има някакъв независим орган, който да се занимава с това? Ще съберем на едно място няколко въпроса. Госпожа Андерсън. Искам да попитам, дали има някакво заключение в вашия доклад относно Великобритания и щетите на несени над най-бедните хора в Великобритания във връзка с ипотечните кредити и високите лихви. Бихте ли коментирали лихвите по ипотечните кредити, процентите Катерин Стайлер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за доклада. Няколко думи. Прозрачността естествено е много важна. Когато говорите за такси, за различни налози и така нататък, най-вече по отношение на ипотечните кредити, нещата на пазара се променя, променят, особено в Великобритания. Мисля, че би трябвало нещата да са много по-прозрачни, да има повече информация, когато ще се изплаща рано един заем. Не видях във вашия доклад информация относно това дали има някаква веб страница, тъй като потребителите са различни по своя характер. По отношение на страница 58 в доклада говори се за рекламите колегата Андерсън засегна този въпрос. Специално този вид заеми, които се споменават на тази страница, са много щекотливи, тъй като се засягат някои неравностойни групи от населението. По отношение на номинирания за комисара Лорд Хил, искам да попитам, освен това, какво бихте му предложили, за да предприеме той като действие в следващите няколко години? Може да отговорите и след това ще имаме нов кръг от въпроси. Uh, по отношение на информацията. В различните страни положението е различно, за това доколко се разбират финансовите понятия. Не съм убеден, че трябва да има твърде прескриптивно законодателство. По-добре е да се даде отговорността на финансовия доставчик или на регулатора. Информацията трябва да е разбираема, не може да има 20 страници малък дребен шрифт. Ако информацията е на последните страници, също никой няма да я прочете. Не съм сигурен дали трябва да действаме прескриптивно обаче. По отношение на поведението обаче може да сме прескриптивни. И всъщност можем да направим тест чрез различни групи от хора, може да се види как те реагират. Това се прави по много различни други въпроси, като етикетирането. Що се отнася до кредитите, които са свързани с много високи разходи и така наречените payday заеми, типични за Великобритания. Не споменах тези два аспекта, защото много често хората не разбират за какво става дума. За онези, които не знаят за какво става дума, сред вас трябва да кажа, че става въпрос за лихви от порядъка на, на 4000. Лихвите са около 4000%, абсолютно неразбираемо. И съответно може да има много големи проблеми, ако закъснете само с един ден. Както знаете, Великобритания полага много усилия за да ограничи този вид а, индустрия и всъщност а, според информация от финансовия регулатор само един трима доставчици ще оцеле. Когато хората имат нужда от краткосрочен бърз заем, се обръщат към подобни доставчици, когато не могат да се обърнат към конкретна банка, всичко зависи от това как ще реагира пазара, дали ще има някаква альтернатива или пък ще се развият отново заложните къщи. Нещо трябва да се направи, защото има търсене на краткосрочни заеми. Какво ще стане, още не знаем. По отношение на прозрачността, мисля, че нещата вървят в правилната посока. Проблема се крие обаче в това как е, потребителите ще прочитат информацията, която им се дава. Макар, че има напредък, е, изпълнението на законодателството трябва да се постави на тест и то предварително. Не трябва да се чака докато се натрупат проблеми. Трябва да се използват тайни купувачи, например, да се види дали се разбира от клиентите какво ми се предлага. Тоест трябва да се премине от изпълнение към ефикасно изпълнение. Да се види дали целите се изпълняват. По отношение на веб страницата за съпоставка, много сложен въпрос дали веб страниците дават информация, дали не, дали са обвързани, дали има някакво влияние, което се оказва чрез тях, дали са засегнати някои заинтересовани страни. Големия въпрос е за връзката между доставчика и купувача. Потребителя трябва да знае дали веб страницата, която е чете, е свързана с определен доставчик или не. Този проблем естествено не е загърбен, просто е извън приложеното поле на проучването. По отношение на застраховките, отново трябва да кажа, има голям напредък, но не е ясно какво ще стане с по-сложните застраховки, например застраховката живот? Когато става въпрос за застраховки каско, нещата са доста по-ясни. Когато говорим обаче за продукти, които имат компонент свързан с пестяване, където падежа е по-дълъг, докато се пенсионираш или докато умреш, тогава вече таксите имат голямо значение и трябва да се осъзнае какъв риск се приема от потребителя, особено когато има инвеститорски портфейл. Отново трябва да кажа, принципите може и да са заложени, но регулатора трябва да се увери, че доставчиците на услуги зачитат духа на директивата и разпоредбите освен това. И накрая по отношение на ключовата препоръка, е, бих казал, че бих инвестирал в е, предварителното изпълнение. Регулатора трябва да излезе на пазара и да проверява какво се случва, да действа от името на потребители, да не чака да се натрупват проблеми. Защото когато те се натрупат, е, много потребители страдат, така че аз съм за превентивната дейност. Следващия оратор – Благодаря, госпожо председател. Изключително важно проучване. Ако всеки погледне своята собствена страна, ще види какви отрицателни последици има и колко потребители са засегнати отрицателно, има дисбаланс в информацията, която се дава, въобще има пропуски цяла бездна по отношение на информацията. Искам да попитам ние какво можем да направим, за да гарантираме, че потребителите по-добре разбират информацията, която им се предоставя. Ние като институции можем ли да направим нещо, да предприемем някакви структурни стъпки? Може ли да създадем някаква институция, или комисия, към която да се обръща потребителя. И още нещо, още едно равновесие, което трябва да се постигне по отношение на възможностите да се водят преговори. Доставчика естествено е много по-силна страна в това отношение и практиката го показва. Много е важно съответно да има независими консултанти. Аз знам за много случаи, в които е, някои трети страни просто се опитват да измъкнат е, пари от е, клиентите и нищо не помагат. и не правят нищо, за да, за да улеснят живота на потребителите. Така че, мислите ли, че трябва да се направи нещо по отношение на независимата консултативна дейност, за да се избегнат подобни ситуации? Евелин Гепхарт, благодаря. Ще взема повод от казаното от госпожа Грапини. Как стоят нещата с правното изпълнение. Вие сам казахте, че много граждани като цяло не разбират какво се случва с тях. Както вие сам казахте, много хора даже не знаят какво представлява лихвата като феномен в, в проценти. как да разберем дали потребителите са разбрали съответната информация, защото да се даде информация е едно, но да се разбере тя е вече съвсем друго. И след като вече сте разбрали, трябва да обработите, да я осмислите и да я сортирате по някакъв начин. често възниква въпроса за това кой е прав. Банката може да каже, аз съм дала съответната информация, и нищо повече не може да се иска от мен. Потребителя обаче, ако не е разбрал, няма никаква полза. Има ли някакви примери за това, което може да се направи, за да се промени положението? Олга Сенялова. Благодаря. И аз е, ще взема повод от току-що казаното. Благодаря ви за презентацията и за препоръките, които направихте. Много се очудих, когато казахте, че трябва да се увеличи независимостта. Е, и казахте, че трябва да има независими консултанти. Как да стане това? И на следващо място говорите за финансова грамотност и за отговорност на доставчиците на услуги в това отношение. Финансовата грамотност не засяга според мен само финансовите услуги. Доставчиците на услуги е, много често работят по начин, че, по так, начин такъв, че потребителите получават, а, попадат по-скоро в порочен кръг. Взима се един заем, за да се погаси друг. Е, смятате ли, че може да се предостави информация на всички потребители в рамките на един стандартен формат? И последния въпрос е за мене, казва председателката. Много добре съм запознат с тази тема, защото работих по директивата за ипотечните кредити. Трябва да кажем естествено, че са предприяти и действия. Приели сме това законодателство, което сега се изпълнява в държавите членки. Има проблеми, например, свързани с различните ипотеки, когато са замесени повече от една валута, споделянето на информация, най-добрите практики, регулацията на посредниците и така нататък. Важно е да се види какво е постигнато вече като законодателство, вместо да се иска допълнително законодателство. От друга страна, е, малките предприятия казват, че нямат достъп до кредит. Трябва да има защита на потребителите, научили сме си урока от кризата, но има нужда и достъп до кредитиране. Нашата комисия засяга проблемите на единния пазар. Част от проблемите, които споменахте, са свързани с компетенциите в национален план. Ние, ние се занимаваме с европейските въпроси. Не би следвало да се пре прекратяват а, кредитните потоци да, да пресъхват те просто чрез някаква регулация, по-скоро може да се обменят добри практики. Имаше известни притеснения, свързани с стандартизацията на информацията, дали сме постигнали точното равновесие тук. А, дали даваме точната информация без да имаме допълнителни разходи. По отношение на неправомерните продажби, да, има скандали в това отношение, в моята страна, много глоби са наложени, например. Това проблем на единния пазар ли е обаче? Или в отделните държави членки има различни случаи, които възникват някой спомена дребния шрифт. Аз се занимавам с разликата в дребния шрифт онлайн и офлайн. Когато купувате нещо онлайн, просто трябва да сложите чавка в едно квадратче и толкова никой не чете текста. Дали можем да говорим за еквивалент тогава между онлайн съгласието и офлайн съгласието? Основното тук е дали имаме нужда от действия свързани с функционирането на единния пазар. Нека да не забравяме, както вече почетах, че много хора имат нужда от достъп до кредитиране. И това е едно от най-важните неща. Нека да започна с отговор на последните ви въпроси. Вярно е, че директивата за ипотечните кредити постигна много. Въпросът е как обаче тя ще бъде приложена на практика. Вярно е, че заемите в чужда валута сега са регулирани, но нуждите на потребителите са много различни и естествено директивата не иска да, да предписва какво да се прави. Много е важно да се наблюдава обаче изпълнението. И ето защо аз казвам, че регулаторите трябва да се опитат да видят дали практиката отговаря на духа на директивата или нещата са все така сложни. Защото риска може да се обясни много просто, но и много сложно. Ето защо е важно потребителите ясно да знаят какво може да им се случи. Например, вземате ипотечен кредит. Всеки взема такъв кредит и знае, че условието е, че ако не си плащаш редовно, ще си загубиш къщата. Всеки се казва обаче, това няма да ми се случи. Ако си загубиш работата обаче и не можеш да плащаш, изведнъж разбираш, че не става дума за нещо абстрактно, а за реална възможност. Така че всичко зависи от самото представане на информацията. Съгласен съм, че има разлика в представянето на информация между различните държави. От друга страна, обаче, Европейския съюз може да каже, че регулаторите би следвало да действат проактивно. По отношение на разликата е, между условията, които трябва да бъдат прияти офлайн или онлайн, да, има голяма разлика. Е, съгласен съм всъщност е, поведението на, на потребителите е много различно онлайн, е, отколкото когато им се дава документ. Сигурен съм, че много хора въобще не знаят какво са приели като условия. Що се отнася до финансовото образование, обучение, е, консултантската дейност, ние смятаме, че когато става дума за комплексни, сложни продукти, ипотеки с фиксирана лихва и така нататък. Както и някои инвестиционни продукти, като слоповете, така наречените ескалейтърс и така нататък. За всичко това е необходимо да се получи независима оценка. Въпросът е кой ще плати за това. Може да кажете, ами доставчиците трябва да дадат справедлива, обективна информация. Това е един подход. Дали е достатъчен, обаче имаме съмнение, защото винаги ще е на лице въпроса как точно се обяснява на потребителя. Може да се предвиди система за предоставяне на информация, която да се финансира, както в Великобритания, чрез такса върху дейността на финансовите институции. Такъв модел може да се предвиди. Освен това има модел за предоставяне на информация по отношение на дълговете в Великобритания някои финансови институции, но и доставчици на газ, на електричество плащат част от своите приходи, за да може хората да се ползват от такава независима оценка. Това се прави чрез благотворителни дружества. Каквото и да се говорим, трябва да се следи какво се случва. Дали са на лице необходимите мерки, дали трябва да има допълнителни мерки, за да се информират потребителите. Ако дадем цялата отговорност на финансовите доставчици, то аз бих препоръчал на господин Хил да гарантира, че регулатора ще се занимава с предварителна оценка и с превентивна дейност. Благодаря. Благодаря. Всъщност говорим за прилагане, нали така? Постоянно говорим за прилагане, за изпълнение. Много ви благодаря. So the second, um... И така второто проучване е свързано с дискриминацията на потребителите при цифровия единен пазар. Професор Ханс Шулт Нолке ще ни направи презентацията. Той преподава гражданско право в университета в Оснабрук. Заповядайте. Благодаря. Благодаря ви и за начина по който произнесохте моето име. Аз се опасявам, че а, може би моето английско произношение не е перфектно, но сами ще прецените. И така, представям ли проучването на дискриминацията на потребителите в цифровия единен пазар, който беше подготвено за предшественика на вашата комисия? Можем също да го наречем и а, фрустрация на потребителите на единния цифров пазар, защото имаме такива смели потребители, които искат да, да поръчат нещо от презграничен онлайн магазин. И а, тези хора често се сблъскват с разочарование, с фрустрация, защото изнъж се разбират, че не биха могли а, да направят поръчка или че условията са по-различни, отколкото тези за други страни. Разгледахме малко повече какво представлява ситуацията в реалността. Фокусирахме се върху настоящата законова рамка, която се бори с дискриминацията при потребителите и направихме определени предложения. Вярвам, че основните данни са много добре познати на колегите тук. 74% от всички до търговци на дребно не продават на, в други държави членки. Всъщност това е цифрата за търговците на дребно с реални магазини, а при онлайн магазините две трети от тях не продават никога на клиенти от друга страна. Само 9% от всички потребители а, в Европейския съюз купуват онлайн от друга държава членка и около 50%, понякога 40 и няколко, понякога 50% са се опитвали да направят а, поръчка онлайн а, и а, не са били успешни, но ако искаме да гледаме нещата позитивно, 50% са постигнали успех. Какъв тип дискриминационно поведение съществуват? Най-простото е да се откаже да се приеме поръчката, поради факта, че вие живеете някъде другаде. А, потребителите научават, че тази конкретна страна не се обслужва, а дори по-лошо понякога. Потребителите не разбират това, защото а, биват пренасочени всеки път, когато потребителя се опита да напише адреса на определен онлайн магазин, в който иска да влезе, те биват препратени към националния, съответния национален магазин на същия доставчик. А понякога стоките и услугите, които се предлагат там, са различни и може би са по- с друга различна цена. Разбира се, има и други ситуации, при които има различни условия за потребители от други държави членки. Това може да се отнася за неща като ценообразуването. Това е особено, особено изнервящо, защото се оказва, че за мен, видите ли, е по-скъпо да купя нещо, отколкото за потребители от друга страна. Също така методите за заплащане могат да се различават, а нещо друго, което понякога доста ядосва международните потребители, е тогава, когато вие се опитате да закупите цифрово съдържание, изведнъж се оказва, че има географско ограничение за използването на вашата песен, която ви искате да си купите, да речем, от Франция и ако отидете през друга страна, Възможно е да има една тежка процедура, тези права да се прехвърлят към другата страна, но ако се върнете отново към първата страна, отново ще се натъкнете на този проблем. И това са нещата, с които се срещат хората на единния цифров пазар. Какви са причините за това? Понякога имаме и видими, понякога не толкова ясни причини. Един от проблемите е доставката. Това, разбира се, не винаги е приложимо, когато говорим за единния цифров пазар, но някои предприятия казват, че им е трудно да осъществят процеса на плащане в трета страна. Друго, което се оказва проблем е доста често е езиковата бариера. Може да има проблеми за това, че те се опасяват, че ще има оплакване или искане за инструкции на език, който те не владеят. Едно от основните е, един от основните проблеми е липсата на правна яснота, особено когато се предоставят стоки и услуги на потребители от други страни. Доста често предприятията казват, в другите страни има различни предпочитания на клиентите и поради тази причина, за да ни бъде по-лесно на нас, предпочитаме да работим на местно ниво, за да знаем какво искат нашите а, клиенти. Не една от другите неща, което също се срещат и което, разбира се, не се а, споделя открито, е по- са по-високите цени в другите страни. Разгледахме настоящата правна рамка. Това, което имаме към момента, не помага до голяма степен и може би всъщност дори влушава до известна степен ситуацията Имаме някои проблеми и всъщност основните права на предприятията може да бъдат пречка, спънка в борбата с дискриминацията срещу потребителите. Малко повече ще говоря за основните права и свободи, най-вече по отношение на директивата за услугите и другите неща, ще ги спомена. Това са Брюксел 1, Рим 1 и другите сходни нормативни разпоредби. На вас да ми задавате въпроси по тях. да по отношение на основните права и свободи. Първото нещо, за което се сещаме, разбира се, са правата на човека. Най-вече правото да не се дискриминира възоснова на раса или етнически происход – което всъщност е расизъм. В този случай обаче не става въпрос за расизъм, тогава, когато се отказва обслужване на клиенти от други страни. Добре, може да бъде и това, но като цяло няма нищо общо с вътрешния пазар, защото правата на човека са валидни навсякъде, не само в Европейския съюз, така че в този случай не бихме могли а, толкова много да се позовем на човешкото право да не се дискриминира срещу дадено лице въз основа на раса или етнически происход. Второто нещо, което можем да разгледаме, са правата на европейските граждани. Например, правото да не се дискриминира срещу някой въз основа на това, че, че е гражданин на определена държава членка. Това е член 18 от договора и е част от основните свободи, които ние имаме. Въпреки това обаче е ясно, че това конкретно право се прилага по отношение на обществени лица, т.е. от гледна точка на а, държавните институции и обществените услуги. Също така имаме разширяване на обхвата, така че да се засегнат и частни лица. Например, в случай с работодатели има такава практика на Европейския съюз. Също така имаме въпроса и с стандартизацията. И там става въпрос за това, че не може да се дискриминира срещу а, едно бизнес предприятие, ако то идва от дадена страна, но малките предприятия, малките и средни предприятия не биха могли да бъдат накарани да обслужват всички потребители възоснова на това правило. След това стигаме до свободното движение на хора и услуги. Една от основните свободи, свързана с вътрешния пазар. Тези свободи се прилагат и за частни лица, и за държавни публични институции. И последният законодателен акт е нещо скрито. Всъщност е директивата за услугите, по-конкретно член 20. Ако започне да го четете, той изглежда поне като нещо, което може би ще помогне, защото се казва, че държавите членки трябва да гарантират, че общите условия за достъп до услуги които са на разположение на обществото като цяло, не съдържат дискриминационни разпоредби, свързани с националността или живенето на даден получател с изключение на случаите, в които тези разлики са а, пряко оправдани възоснова на обективни критерии. Вижда се, че тук се засягат и частните предприятия. Но, първо, тук няма никакви действия във връзка с изпълнението на тази разпоредба в Европейския съюз. И това е 8 години след като директивата влезе в сила. И може би има причина за това. Няма да навлизам тук в прекалени подробности, но мога да кажа, че цялата тази разпоредба е зле замислена, неясено е приложното поле, и е много неясно дали това, което се има предвид, е наистина дали тя трябва да се изпълнява буквално. И дали не е по-скоро едно пожелателно изявление вместо твърдо правило, което кара бизнес операторите да предоставят, да, което, което позволява на бизнес операторите да не предоставят услуги в тези държави членки, в които не са активни. Това, което реши нашия правен анализ е, че може би не, не е така. Защото ние всички знаем, че винаги има изключения от а, едно правило, но като правило това не, не е така замислено. Може би идеята на това правило е да бъде правило за прозрачността, така че поне да има за цел да гарантира, че бизнес предприятията от самото начало обявяват в коя страна искат да, произ... да, да провеждат своята дейност и в коя не искат, защото иначе това води до фрустрация. Фрустрацията се проявява много рано в процеса, в който искате да направите поръчка. Та, по този начин бизнес операторите, които от самото начало повестят, че не искат да обслужват определени държави членки, а, трябва да могат да го направят и е, то възоснова на това правило. Няма да говоря за частното международно право. Цялата система води до резултата, че един бизнес оператор, който активно продава на потребители, преди всичко трябва трябва да бъде а, под страх, че би могъл да бъде подведен под съдебна отговорност или да се образува съдебно производство срещу него в страната на потребителя. И освен това, потребителя би могъл да се позове на местните правила, местните правила спрямо неговото постоянно местожителство, дори в случаи, в които по принцип е приложимо правото на страната на бизнес оператора. Това поне в голяма степен се вижда като едно от възможните препятствия пред вътрешния пазар. То е предимство за потребителите, защото те изглеждат в една много защитена позиция, защото поне нивото на защита, което им се предоставя в тяхната страна, трябва да им е гарантирано, но за определени бизнес оператори това може да е препятствие и може би е част от причината бизнес операторите а, да не са особено а, ентусиазирани от това да обслужват определена страна. Сега, Въпросът е какви ще бъдат действа на Европейския съюз. В скобички съм сложил израза моркова или тоягата. Може би най-добре е първо да опитаме а, нещата с моркова, но това трябва да се реши на политическо ниво. Поне това, което можем да си представим в настоящата правна рамка е следното. Електронните магазини трябва да бъдат задължени да оповестят на видно място, онези страни, от които не приемат а, поръчки или онези страни, за които има различни условия. Тоест, вече има определени елементи в европейското законодателство, директивата за защита на потребителите, например, които могат да послужат за основа на това, но е редно да го засилим. Другото нещо, което е възможно, Европейския съюз може да пристъпи към пълна хармонизация, факултативни инструменти и, а, например, може да се предприеме, да, да се създадат ефективни схеми за онлайн разрешаване на диспути, което ще избегне съдебни производства в други трети страни, което води пък до разходи. Сега имаме неща и свързани с а, закона за конкуренция, които разбира се са приложими а, само за а, бизнес операторите с господстващо положение на пазара, но би могло да се добави много по отношение на а, реформите в а, законодателство за интелектуалната собственост, например, може да се махне ограничението, териториалното ограничение за лицензите на интелектуална собственост, т.е. Европейския съюз да се разглежда като единна териториална единица и всъщност това ще бъде драстична промяна на настоящата система. По този начин ще се създаде една единна рамка на правото на интелектуална собственост в Европейския съюз. Това може много да помогне и наистина ние а, имаме причини да вярваме, че ще помогне, защото стратегията обвини и сподели е добра. По този начин ще може потребителите да се оплачат много лесно. Имаме такива инициативи в момента. Има един вебсайт, през комисията разбира се също може да се внесат такива жалби и разбира се всички институции могат да публикуват примери за най-добра практика и по този начин да покажат на всички, най-вече на медиите, но разбира се чрез медиите и на потребителите, че имаме бизнеси, които наистина а, са лесни за използване и за които вътрешния пазар представлява истинска ценност. Това беше от мен. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Калас. Въпросът за дискриминацията е следния. Много е трудно да се разбере защо а, компаниите се занимават с това. В крайна сметка то касае техния оборот. Имам следния пример. Опитах се да си купя билет за Юростар от Белгия до Лондон – и ако нямах а, белгийски телефонен номер, те нямаше да ми а, продадат билета, което е абсолютно глупаво. Та моя въпрос е защо все още го правят, не виждат ли каква полза биха имали, ако, а, започ... ако се отворят към други страни. Това беше от мен. Благодаря. Госпожа Гебхарт. Да, благодаря. Аз мисля, че всички ние имаме подобни примери за това какво може да се случи. Купих си машина за кафе от Германия. Моята майка във Франция искаше същата машина. И аз исках да я купя в Германия, за да изпратя до Франция. Наложи ми се да влезна в френския вебсайт на същия магазин и машината струваше два пъти по-скъпо. Аз обаче я купих в Германия и я изпратих по почтата като колет. Така че този тип истории за това, което хората наистина преживяват, И компаниите всъщност се възползват от фрагментирания пазар. Всички законодателни инициативи в Европа се водят от желанието да се създаде вътрешен пазар, единен пазар за бизнес операторите, но не толкова за потребителите. Член 20 от директивата за услугите беше споменат. Аз всъщност бях докладчик по тази директива. Тя отне много време, работата по нея ни причини и сериозни главоболя, но в крайна сметка успяхме да приключим. И сега искам да ви задам един въпрос. Смятате ли, че бихме могли да използваме член 20 ако искаме да обърнем повече внимание на изпълнението. Дали не можем да подобрим по този начин нещата за потребителите? Дали с помощта на член 20 можем да адресираме нещата от гледна точка на потребителите? Благодаря ви за зададените въпроси. Ще започна с втория въпрос. Няма да споменавам тук абсурдните примери, които събрахме. От гледна точка на деловата дейност е съвсем рационално, ако знаете, че доброто кафе в Франция е по-скъп, отколкото в Германия. Естествено е да се стараете към фрагментиране на пазара и ограничаване на достъпа. Мисля, че този отговор частично отговаря и на първия въпрос, защо някои компании съдържат е, се държат по подобен начин. Истинския въпрос обаче е дали Европейския съюз може да предприеме нещо, освен да си мечтае. Очевидно трябва да се предприеме нещо, на вътрешния, уредбата на вътрешния пазар е в компетенциите на Европейския съюз. Но една пряка намеса би означавала дружествата, които по някакви причини, било то глупави или пък логични, желаят да ограничат бизнеса, то тогава трябва да може по юридически начин да се предприемат някакви мерки. На що се отнася до а, намеса по правен ред, то трябва много внимателно да подхождаме. Трябва да има някакви правни причини за налагане на определени условия, тъй като свободата на извършване на стопанска дейност е част от правовия ред на Европейския съюз. И една такава политика би могла да се приложи само в ограничена степен. Какво може да се направи по отношение на член 20 и неговото прилагане? Изключително е трудно той да бъде прилаган. Някои дори са на мнение, че той е неприложим. Това да стане той приложим е първа стъпка член 20, някои твърдят, не е приложим по отношение на стоки но може да я приложим с оглед на предотвратяване на дискриминацията спрямо потребителите. Същинският проблем обаче се състои в следното. Дори и член 20 от директивата да е малко неясен и неточен, и нека дам тук един конкретен пример. Резултат от едно събеседване по телефон. Говорихме с едно дружество – и попитахме защо развиват дейност само в Белгия и Германия, но не и в Нидерландия и Германия. И те ни казаха, ние знаем какви са правилата в Германия, знаем какво е договорното право, но във Франция то е много различно и не сме запознати с него и затова се ограничаваме. И споменаха същата причина и за това, че не развиват дейност в Нидерландия. Освен това, обема им на бизнес е достатъчно добър. Това са едни причини, които винаги ще бъдат посочвани. Някои дружества не искат да обслужват някоя друга държава поради необходимите инвестиции и липса на капацитет. Нашето проучване съвършено ясно посочва, че почти всеки делови човек, ако стъпи на здравия разум, винаги ще намери причина да не навлиза на някой пазар. И съответните власти трябва да приемат тази обосновка като разумна. Така че как по-добре да се прилага член 20, трябва да каже, тук, че това няма да е възможно, ако директивата за услугите се остави в този си вид член 22 или не, заедно с директивата за правата на потребителите може да предвиди задължение на дружествата да разкрият какъв е обхвата на тяхната дейност. Не само кого обслужват, но също така и да посочат защо обслужват определен сегмент. Може би това е издържано с оглед на конституционните разпоредби. Това би означавало обаче разкриване на управленски решения. И а, така това дружество може да е под натиск от страна на потребителите да промени практиката си. Ако те имат господстващо положение на пазара, това може да се окаже полезно. Надявам се, че съм отговорил обстойно на втория въпрос. Сега ще мина на английски. Оставам с усещането, че понякога решенията са наистина глупави. Въпросът е а, дали е задача на а, генералните директори да внушават по-умни действия. Въпросът обаче е в това, че трябва да има публичност трябва да е ясно и на потребителите, и на средствата за информация дали съществува такъв проблем, дали има група потребители, срещу които, които се упражнява дискриминация. В някоя по-малка държава членка това може да доведе до а, натрупване на политическа енергия и някои конкуренти, които имат желание да запълнят празнотата, да го направят. Така че така се създава натиск и той може да бъде полезен, но не може пряко да се а, принуждават дружествата да предлагат услуги някъде, където те не желаят да го правят. Но е редно да, да стане публично достояние, като изрично се посочат на ези компании, които не извършват дейност в определени а, страни защото не виждат някаква обоснована причина да го сторят. Госпожа Сенялова, благодаря за интересното представяне и за интересните отговори на първите въпроси. Имам един допълващ въпрос. В вашето проучване вие споменахте, че една от причините за разпокъсаността на пазара е различното качество на стоките, които се предоставят. Това споменато ли е изрично в проучването? Искате да зададе последващ въпрос, госпожа Калас. Ако има един оператор и имаме дискриминация възоснова на националност. Аз, например, от Белгия пътувам до Лондон. Това е в примера, който аз дадох. Нямам друг влак, който да ползвам, освен Евростар. И странното е, че аз не бих могла да го направя, ако съм от Естония. Не, не, разбора, не разбирам защо там само белгийците и британските граждани могат да го направят. И може ли това да се дължи на факта, че се налагат много по-строги правила? Председателя, има ли други въпроси? Стори ми се интересно това, че споменахте правето на едно един стопански субект да не предоставя определени услуги. Имаме различни е, примери за това, но не бихме искали да принуждаваме е, определени дружества да развиват дейност или да не можем след това пък да си закупим. Е, кафе машина или да си закупим само най-скупата. Когато се предлагат услуги, може би трябва да пристъпим към метода на Моркова, а не на Тоягата. Този пример, който бе даден за Евростар е съвсем уместен за различните начини за плащане. А, мога ли, например, да получа достъп до една аптека, ако нямам здравна карта? защото нямам здравна осигуровка и няма да имам достъп до тази аптека. Така че а, в друга страна много са тези примери. Може би трябва да се а, даде широта на електронната търговия, за да може да излечем всички ползи, да излечем ползите както за потребителите, така и за стопанските субекти Интересен беше вашия списък с морковите и тоягите, подобряване на правната уредба, по-строго прилагане на разпоредбите за конкуренцията. И искам да ви попитам за скорошните забрани за търговия между дружествата, за да може да се избегне а, опоручаването на предоставането на този услуги, а не пряко да се пристъпи към забрана. И ако можете няколко думи да кажете, за единия, единната правна уредба за потребители в Европейския съюз. няма никакво съмнение, че не бива да се ограничава свободата на действие на потребителите, които желаят да се възползват от електронната търговия. Благодаря ви за всички тези въпроси. Ще започна с последния за Имаше една работна група, която бе сформирана, за да направи едно предпроектно проучване, предварително проучване по, заръка на комисаря, който отговаря за търговията. Потребителите трябва да кажем, че никога няма да стигнат до това да си задават въпроса дали правата им са достатъчно добре уредени или зле уредени, ако въобще не стигнат до това да могат да направят някаква а, поръчка и биха ли могли всички стопански субекти да получават поръчки от всички краища на Европейския съюз? Затова е нужен този единен стандарт за защита на потребителите. Този стандарт е много висок, така както е заложен в правната уредба, за да могат потребителите да имат доверие в тази защита, а не да разчитат на една съчетана защита от европейската уредба и националната съответно. Ако обаче има някакви а, пречки, включително и в единния а, цифров пазар, дигитален а, пазар, а, би могло да се пристъпи към минимална защита, която да гарантира на пълна хармонизация. Или пък от гледна точка на единния пазар не би имало някакви а, големи различия в хармонизацията и изближаването на уредбите. Що се отнася до основните права и а, свободи, е естествено, а, че има някакви ограничения Европейския съд е постановил а, решение по конкретно дело за предоставянето на обществени услуги и съответните ограничителни мерки. Аз а, не съм правил подробен анализ, но самите държави членки са онези, които могат да решат какви стандарти са приложими по отношение на а, транспортните услуги в случая а, услугите, които се предоставят от а, железниците в градските райони. кредитни карти а, е, и електронно здравеопазване. Що се отнася до а, е, здравните услуги, тук има изключение от правилото. А, е, спешната помощ е попада в сферата на изключенията там могат да бъдат предвидени някакви мерки за принуда, примерно една естонска аптека да продава лекарства на хора, които не са държатели на естонска здравна карта. Що се отнася до закупуването на билетите за Евростар, по-скоро става дума за това дали сте гражданин на Белгия или Франция и дали имате разрешение за постоянно пребиваване. Тук не съзирам истински проблем, свързан с дискриминацията, просто защото някой е граждани на друга държава членка е нарушение на член 18. Съответно, такова едно изискване би било незаконно съобразно. Въпросът е също така и кой е собственик на Евростар, ако те са държавна фирма. А, то тогава въпросът е какъв процент от акции са собственост на държавата. И после имаше един въпрос за разликата в качеството на стоките. Има някои а, проучвания, без конкретно да бъдат цитирани а, продукти, в които се оказва, че понякога имаме едно и също качество с различна цена или една и съща цена, качеството на стоката е различно в различните държави. Председателя, ако няма други въпроси, благодаря много за, този, за това изложение. Ще направим няколко минутна почивка. Не присъстват очевидно всички членове на комисията. Ще изчакаме до 5 без 15, за да се съберем. Бих искал да кажа няколко думи на координаторите. Бихте ли дошли тук при мен? I'd just like to say... Искам да благодаря на координаторите, които полагат страшно много усилия. Благодаря на всички, които разговарят с тях. Процеса на комуникация е отличен. Нека да преминем към гласуването. Тук имам един интересен език. Първия вод е свързан с високото ниво на мрежова информационна сигурност в ЕС, разглеждане и приемане на мандат за водене на преговори и тристранни диалози. Електронно гласуване. Преминаваме направо към гласуването. Двама души още не са гласували. Гласуването приключи 28 за, тъй като един човек не си е взел картата. Между другото, ако не сте си взели картата, ще зачита вашия вод, но няма да присъствате в протокола, защото гласуванията в комисията вече са обществено достояние. Така че моля ви да си носите картите за гласуване. Ако стигнем до по-дълго гласуване, ще бъде много по-трудно, ако не си носите картите. Следващия вод взаимопомощта между административните органи, държавните членки, сътрудничеството между тях и между комисията, за да се гарантира правилното прилагане на законодателството за митниците и въпросите свързани с селското стопанство. Отново става въпрос за преговори за триалог. Онези, които са за, нека да гласуват. Същия резултат 28 гласа за, 2 против, въздържали се няма. Благодаря. Ще се видим на изслушването на кандидата за комисар Ансип в тази зала. Не, в зала 2Q2. То започва в 6.30. Благодаря.